автентичен израз на народната воля. Приемането на резултатите от Оранжевата революция може да доведе единствено до по-висока интегрираност на украинското общество. Благодаря. Благодаря, госпожа Коларска-Бобинска. Има думата за две минути.